ще го а, предвидим за а, малката сесия. И така, на 10 септември 2015 конференция на председателите прие предложението за календар за малките сесии за 2017. Датите са, можете да ги видите на веб страницата на пленарните заседания и също ще бъдат вписани в днешните заседания. Крайният срок за внасяне на изменения е 6 октомври в 12 часа на обяд. Председателят получи от съответните полски власти а, искане